много отблизко следи този проблем и искаме да помогнем както на Италия, така и на Тунис, така и на други държави. Благодаря, госпожо Малстрем. С вашето изказване приключваме този дебат. Сега, съгласно дневния ред, трябва да се занимаем с доклада на госпожа Омен Рейтен, посветен на адекватните, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи. А, за смяна на комисаря давам малко време. А, къде се намира докладчикът? Très bien, allez-y, madame la rapportrice, s'il vous plaît. Да, госпожо докладчик, заповядайте. Voorzitter, commissaris, geachte Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, драги колеги, най-напред искам да благодаря на колегите за плодотворното сътрудничество, което осъществихме. Искам да благодаря и на съветниците, на секретарията на парламента, на собствените си сътрудници. Благодаря на всички. Много изменения бяха внесени, но ми се струва, че добра работа свършихме. Тъй като в крайна сметка се получи една добра реакция на зелената книга ние искаме устойчиви пенсионни системи. Това е в интерес на европейските граждани. Не е лесно да се постигне тази цел, но ние имаме своите задължения за нейното постигне. А, ние, е, като Европейски парламент, трябва а, да а, дадем мнението си и да предизвикаме необходимите приспособявания в името на по-голяма справедливост. В момента старее нашето население, расте броят на възрастните хора, и, а намалява броят на хората, които финансират пенсионните системи. Първият принцип, първият стълб на пенсионната система се опира върху принципа на солидарност и той трябва да бъде запазен за в бъдеще. Но е, в крайна сметка сегашните и бъдещите поколения не трябва да понасят разрастващо се бреме, което тежи и върху колективния бюджет като че ли по отношение на пенсионната възраст държавите членки отстъпват малко назад, расте продължителността на живота и аз тук отхвърлям някои от направените предложения. От една държава членка в друга сме свидетели на разлики в продължителността на живота. Не е социално да възприемем някои от предложените изменения в тази връзка би трябвало категорично да се приспособят е, системите, е, но е, в сътрудничество с социалните партньори и в сътрудничество на държавите членки помежду им. Има и други аспекти, а не само парите са със значение. Сега казва се, че трябва възрастните хора трябва да работят по-дълго но това означава, че би трябвало от тази гледна точка да улесним условията за полагане на труд и, и да позволим на тези възрастни хора да полагат труд по-дълго време. В държавите, където е важен вторият стълб, направиха чрез различни нови условия економии. Има пенсионни фондове, които понякога се финансират от предприятията а, публичните а, системи а, не са а, така а, зависими от оттичането на средствата, но в крайна сметка от продължителността на живота и тук казва своята дума. Така пенсионните фондове се оказва, че в бъдеще ще дават по-низки пенсии. Освен това, трябва да бъдат затегнати правилата за платежоспособността това, което се предлага до момента, не е достатъчно. Трябва спестителите в тези фондове да бъдат защитени в по-висока степен и се нуждаем от много сериозно проучване на въздействието на нормите за платежоспособността. Трябва да помислим за деривативните продукти, производните финансови продукти. Не би трябвало да допускаме пенсионните фондове да инвестират средствата си в спекулативни инструменти. Що се отнася до третия стълб, възможността за лично спестяване, това е възможно само ако имате пари, които можете да заделите, да отделите на страна. Тук е необходима по-добра информация за хората от гледна точка на това, което им предлагат пенсионните системи. Така че третият стълб във вътрешния пазар също не играе своята роля. Ще приключа казвайки две изречения. Какво е необходимо на европейско равнище? Необходимо е държавите членки да предприемат действия. А, преносимостта на пенсиите не може да функционира, ако държавата членка, в която лицето е а, е, упражнило а, е, правото си на свободно движение, не спазва а, е, а, съществена а, помощ. Председателята, моля да се придържате към времето си, тъй като вече доста позакъсняхме. Господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, уважаема госпожо докладчик. Лятото миналата година започнаха така необходимите дебати по пенсионната система. Над 100 срещи и конференции бяха проведени с заинтересованите страни. Получихме над 1700 отзива, които осветлиха най-важните предизвикателства и очертаха 14 насоки за работа на държавите членки, за да се постигне адекватност, устойчивост и безопасност на пенсионните системи при пълно зачитане на принципа на субсидиарност. В Зелената книга се възприема един комплексен подход. Аз и е, моите колеги в комисията сме убедени, че трябва съгласувана е, политика в трите области на отговорност – Позволете ми още веднъж да изложа мотивите за публикуването на Зелена книга. Първо, дисбалансът се дължи на промененото съотношение между продължителността на живота и трудовият живот, националните пенсионни е, системи трябва да бъдат приведени в съответствие с новите реалности. И трето, трябва да извлечем полки от финансовата и економическа криза. Тя посочи колко необходимо е, е да се е, преразгледа риска, който създават финансовите пазари, той да се намали за пенсионните системи и да се увеличи възможността им те да устояват на удари. Ускоряването на застаряването е друг процес, който трябва да бъде взет предвид. Държавите членки е, се учат взаимно от натрупания опит и от добрата практика в пенсионната реформа. Съществува консенсус по необходимостта от координация на европейско равнище и създаване на европейски норми за трансграничните въпроси. Комисията съдейства изцяло на държавите членки в модернизирането на пенсионните системи. Редица държави членки направиха значителни стъпки напред с оглед на промените на пазара на труда, равенството между мъжете и жените и демографските промени. Не всички държави обаче вървят еднакво някои напредват други, изостават в пенсионната реформа. Госпожи и господа, искам да поздравя докладчика за изготвения доклад, който прочетох с удоволствие. Той също възприема комплексния подход, към който и ние се придържаме. Обръща се особено голямо внимание на стабилността, на безопасността и на насоките, в които Европейския съюз може да даде своя съществен принос – Европейския парламент ще даде своето окончателно становище и като имаме предвид колко неотложен е този въпрос, ние вече сме започнали подготовка за бяла книга, която да бъде представена в третото три месечия на 2011 година. В заключение искам да кажа, че един от големите успехи на европейския социален модел е това, че той гарантира напредналата възраст да не е тъждествена на бедността. По такъв начин е ясно какви трябва да бъдат правилните решения за пенсионните е, системи. Много активни са обсъжданията на пенсионната реформа напоследък и мисля, че тази година ще ни предстои усилена работа. Разчитам на подкрепата на Европейския парламент, за да се внесат необходимите промени за адекватни, устойчиви и безопасни пенсионни системи в бъдеще. Благодаря. Сега две минути на господин Куташ. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим на пленарно заседание на парламента за пенсиите. Това потвърждава общо европейското значение на а, този въпрос. Остаряването на населението, економическата и финансовата а, криза, бавното навлизане на младите на пазара на труда осложняват ситуацията. Естествено има предели възможността на Европейския съюз да се намеси в тази материя, но мисля, че ако създадем общо европейско законодателство, можем да усъвършенстваме вътрешния пазар и да стимулираме движението на работниците. За да бъдат устойчиви е, пенсионните системи, е, трябва да гарантираме, че хората ще остават на пазара на труда до момента на пенсионирането си много безпокои тенденцията с безработицата в тази връзка. Всичко, което правим за пенсиите, трябва да бъде съпроводено от политика за стимулиране на заетостта. Е, не можем е, да е, лишаваме от приличен и сигурен доход уязвимите категории от населението. Държавите членки трябва да се ангажират да отпускат подходящи пенсии на всички свои граждани. Именно с оглед на тази цел предлагаме идеята за общо европейска пенсия. Необходимо е държавите членки да бъдат в състояние да гарантират пенсионирането, но това не е достатъчно. Струва ми се, че държавите могат всъщност да не поискат да допуснат Европейския съюз в сфера от тяхната компетентност, но Европейският съюз се стреми да подобри живота на европейските граждани. Ако помислим а, за а, интересите на хората, които често а, пъти а, бъдат жертвани, ще видим, че не бива да оставяме държавите членки на тяхната неохота. Allereerst wil ik eh, collega Ria Ome Ruiten eh, hartelijk danken voor de goede samenwerking. Господин Де Йонг, благодаря. Искам да благодаря топло на колегата Умен Райтен за прекрасното и сътрудничество. Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите внесе доста изменения в смисъл, че всеки гражданин трябва да знае точно какви пенсионни права е придобил, независимо от държавата, в която е работил. Това, което ни казва госпожа Рия Омен и някои от измененията ще ни помогнат да се ориентираме е, към една общоевропейска система, но не зная дали всъщност една общоевропейска система е отговорното поведение от наша страна. Сега увеличаването на възрастта за пенсиониране, за да се, за да се позволи пенсиониране по-късно, не зная дали това е уместно. Сега госпожа Матера, комисия за въпросите на жените. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на Риа Умен Рейтен. Липсата на подходящо и адекватно внимание върху равнопоставеността между мъжете и жените в зеления доклад всъщност именно повдига сериозни притеснения. Защото жените имат сериозни а, задължения да се грижат за децата си, за възрастни хора, за болни членове на своето семейство и те действително поради тази причини са по-склонни от мъжете да а, се съгласяват да работят по-часово. И тук вече става въпрос и за разликата и в заплащане, което възниква и до 19%. Много често жените получават по низка пенсия от мъжете, което води до бедност сред жените в напреднала възраст. Имаме предвид, разбира се, и продължителността на живота. Изключително важно е тези изчисления да бъдат направени направени така, че да отчетат въпросните е, упоменати фактори. А зеления доклад все още, е, надявам се, той не е заспрял тази позиция, но се надявам, че ще разгледа именно този много чувствителен елемент е, за липсата на равнопоставеност. Сега Започват изказванията на ораторите от името на политическите групи. Най-напред господин Ори от НП. Е, е, е. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, трябва да отбележа колко голям е броят на внесените предложения за изменения над 500. Това показва колко голям е интереса към темата. Искам да поздравя докладчика за това, че тя успя да пресее е, предложенията до сегашното е, становище на парламента. Подчертавам прилагателното сегашно, защото то е към днешна дата. Ние сме е, на етапа на зелената книга, предстои още работа. Съгласни сме е, с подхода на Европейската комисия към разнообразяване на пенсионните системи и същевременно искам да обърна внимание на обстоятелството, че можем да бъдем малко по-точни. Когато говорим за втори стълб, той трябва да допълва първия, а не да иземва средства от първия стълб стабилността трябва да бъде укрепена, а не застрашена от втория стълб. По-нататък, проблемите на пенсионната система няма да могат да бъдат решени само с вътрешни средства на системата. Необходимо економическо и по-широко сътрудничество, като се обърне внимание – и на взаимно свързаните цели на Европа 2020 и на економическото управление. Господин Дартен, две минути. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред е, да кажа колко важна работа бе осъществена, как е, бе постигнат консенсус от е, докладчика. Поздравления, Рия всъщност измененията подкрепят позицията на нашата група. Затова ние участвахме в този мнозинствен вод в Комисията по заетостта. Този доклад за бъдещето на пенсиите в Европа е единствения институционен европейски документ против течението на Комисията, отразено в нейния документ за растежа и пакта за конкурентоспособността. Поставя се под въпрос първия стъп, както и автоматичното увеличаване на пенсионната възраст. В проекта на доклад с измененията Европейският парламент застъпи не за позицията, че трябва да има основна роля първият стълб и той трябва да допълва втория и третия стълб за ефективното увеличаване на пенсионната възраст, на по-широкото привличане на пазара на труда на възрастните хора, за определенето на критериите във връзка с минималната пенсия в държавите членки, за разширяване на участието на социалните партньори в разработването и осъществяването на всички реформи на пенсионната система, за заличаване на разликите между пенсиите на мъжете и жените и така нататък. С всички тези елементи, с а, много други, които няма да успея да цитирам, мисля, че Европейският парламент е съумял да изпрати на нашия комисар а, ясно и прогресивно послание. Надявам се, че за бъдещите етапи от обсъждане на Зелената книга тези послания ще бъдат взети предвид. Благодаря сега госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете да благодаря на докладчика за наистина добрия доклад и така живота ми е по-лесен. Благодаря на комисията, че стартира дискусията съвсем на време. Някои хора говорят а, е, за пенсиите и а, е, времевия график. Аз обаче искам да се спра върху това. Онова, което решихме по отношение на частните и публични е, пенсии, а също така искам да се спра и на ресурсите, с които ще разполагаме през следващите години за изплащане на пенсии. Това е изключително важно. По отношение на времето, какво трябва да направим? Трябва да разгледаме именно този аспект. Въпросът е кой носи отговорност. В доклада става ясно, че държавите членки сами носят отговорност за това, че трябва да гарантират необходимия размер на пенсии за своите граждани. Освен това, казва се, че економиките са взаимно завърш... зависими между държавите членки, следователно е необходимо да има механизъм за координация, включително отворения метод на координация. Следователно, Европейския съюз на общностно ниво трябва да хармонизира системите, но освен това отчитаме че държавите членки трябва да кажат какви са точно изискванията, така че в крайна сметка възрастните хора да имат е, достоен живот. Бих искала наистина да се разгледа и въпроса за мъжете и жените, които отглеждат деца, полагат грижи за член от семейството. Необходимо е да се включат всички аспекти, е, свързани с пенсионното дело в пакта за ръст и стабилност. Не можем да ги игнорираме. Благодаря. Сега думата има Джин Ламбърт за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към унези, които благодариха на докладчика за отлично свършената работа, защото ние много добре знаем, че има национални особености, има различия в позициите на политическите групи и въпреки всичко Подкрепата е значителна и това е голямо постижение. Според нашата политическа група е важно, че докладът откроява значението на първия стълб. Адекватната пенсия означава достоен живот. 2010 година посветихме на въпросите на бедността, а пенсията за мнозина е жизнено важна, защото тя е един фиксиран доход, на който те разчитат за да могат да живеят достойно. Стана дума и за дискриминацията срещу работниците в по-напреднала възраст и възможностите те да се задържат на работа. Все повече хора сменят местоработата си, не работят цял живот за един и същ работодател, дори в една и съща държава. Тези въпроси трябва да бъдат отчетени и тук Европейския съюз може да изиграе значителна роля. С удовлетворение отбелязваме, че в доклада се обръща внимание и на осигуряването на втори стълб без дискриминация на основата на пол, възраст и вид трудов договор. Удовлетворени сме, че се призовава за един комплексен подход, който отчита различните модели на професионален живот с всички техни плюсове и минуси. Още веднъж искам да подчертая значението на солидарността по първия стълб. Не на последно място за онези, чието професионален път е свързан е, с прекъсвания на трудовия стаж, не пълно работно време и така нататък. Съгласни сме, че ако се възприеме е, схемата за третия стълб, да бъде представена адекватна и ясна информация. Приветстваме доклада, защото той посочва че в случай на промени трябва да се предвиди достатъчно време за преразглеждане на финансовото бъдеще на всеки засегнат. Благодаря, госпожо Ламберт. Сега госпожа Гърлинг. Мадам Гирлинг, la parole est à vous pour une minute. Thank you. Благодаря. Моята група подкрепя е, издаването на Зелената книга съвсем е невременно. Тогава, когато сме изправени пред проблемите, които вече споменахме, свързани с работната сила, демографията, проблема свързан с неравнопоставеност и равнопоставеност между половете и така нататък. Необходимо е споделянето на добрите практики между държавите членки, обмене информация, но също така и факта, че пенсионерите остават в компетенциите на държавите членки. Необходимо да се разгледа въпроса за пенсионната възраст, разбира се, но трябва да се обърнем към държавите членки да разписват своите правила и разпоредби според националните особености. Според мен преносимостта на правата е изключително важна за пазара. Не трябва да остават хора в неравностайно положение, просто защото а, тяхната пенсионна сметка се изпразва. Необходимо е да се работи спрямо очакванията, защото те са свързани с а, промените. Благодаря. А сега госпожа Фигарайдо, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Не бива да забравяме, че съществува проект, а именно пакта за конкурентоспособност. Указателят, който прави Германия, както и други инициативи в други държави членки във връзка с общественото осигуряване. Идеята е да се намаляват заплатите, да се увеличава пенсионната възраст. Това обаче не знае дали ще донесе ползи на други, освен на финансовия сектор. Е, тези, е, които работят в финансовия сектор, искат отново да имат спекулативни печалби за сметка на пенсиите на хората. Трябва да внимаваме по кой път ще тръгне Европа. Това не бива да е пътят на антисоциалната политика. За съжаление, вие сте политици. В този документ се провежда връзка между продължителността на живота и много по-удълженото време на полагане на труд. Също така в този документ е, се говори е, за участието на частния сектор. Нещо свързано с огромни рискове е, от спекулативни инвестиции. Поради такива спекулации именно пенсионираните жени се оказват в състояние на бедност. Би трябвало да изходим от това, че а, пенсионерите имат права, а, трябва да има по-добро данъчно облагане на а, сделките и операциите на финансовия сектор, а, а не да се стремим към увеличаване на пенсионната възраст. Също така трябва да имаме една универсална публична система на обществено осигуряване. Що, реформите а, трябва да позволят а, на възрастните хора да живеят достойно и да не изпадат в бедност. Това въжи независимо дали ще говорим за Франция, за Гърция или за друга държава. Господин Кларк, една минута. На 22 ноември миналата година в парламентарната комисия докладчика заяви, е, че пенсиите са в изключителните правомощия на държавите членки. Изключително важно е това. В точка 9 Зелената книга отново подчертава правомощията на държавите членки, но ми се струва, че тук говорим за две различни неща и ги смесваме за европейски подход и национален подход. Ще се ускъпят пенсионните е, системи преди един такъв подход, според някои разчети до 90%. Дори и това да е преувеличено, пак много скъпо ще бъде по-нататъчното поддържане на пенсионните системи и за това вноските трябва да се увеличат. Необходимо е вноските за пенсионно осигуряване да се намалят, иначе с това, което чуваме сега, ще стигнем обратен ефект. Госпожа Люпен сега. Госпожо председател, драги колеги, в Европа на пакта за стабилност и за конкурент Способността, реформата на пенсиите е една химера. Как смятате, че ще реформират държавите членки пенсионните си системи при положение, че имат такива големи дефицити? И искате да се увеличи пенсионната възраст до 67 години, да се намалят пенсиите, не се гарантира минимално равнище на пенсиите. Нещо, което обаче вие сте длъжни да гарантирате на чужденците, които идват на, тази, на наша територия. Освен това, в този доклад по отношение на а, а, пенсиите, които се изплащат от обществени средства, се правят предложения, които ще отежнят още повече финансовото положение на държавите членки, а това носи огромни рискове. А, тази материя от компетентността на държавите членки. Но против волята на народите, вие се опитвате да предприемете бюджетни мерки без прецедент. И европейските служители е, е, ще бъдат жертвите, които да спасят вашето е, евро. Благодаря. Сега следващите записали се оратори. Господин Ман. Благодаря. Добре е, че това е доклад собствена инициатива и не го разглеждаме набързо. Има повече от 400 изменения в едната комисия и повече от 100 в другата. В Австрия, Финландия, в Германия и в други държави има успешни схеми за работодателите и резултата е различен. Може да има много голяма цена за Германия обаче, която трябва да се плати и да се изисква увеличение с 40% при някои компании. Тук вече социалните партньори и всички участници трябва да вземат своето решение, за да не се развалят взаимоотношенията между тях. Необходимо е да има минимални стандарти, които трябва да се проучат подробно. Е, няма гаранция, че ще продължат тези схеми в този вид. По отношение на единните дефиниции за пенсионните плащания, Знаем, че има и отхвърляне на идеята за обща възраст за пенсиониране. Госпожа Меркел, както и господин Саркози, говорят за едно поетапно, една поетапна промяна и е необходимо тази промяна да се адаптира към изискванията на демократичното развитие. Не трябва да се подаваме и на натиска във времето зная, че ще дискутираме белия, бялата книга съвсем подробно. Това е необходимо, защото а, моето притеснение е, че се изискват по-големи вноски в сравнение с сегашното положение. А, докладчик иска да ви зададе въпрос. Приемате ли го? Госпожа Омен. Благодаря, госпожо председател. Не искам да остават недоразумения. Обръщам се към господин Ман и а, му казвам следното. Къде казвате вие, че в този доклад а, за а, втория стълб предвиждаме едни и същи правила, една и съща ставка? Аз съм против този принцип. Има два доклада от две комисии. По отношение на директивата по дължоспособност 2 има решение за приемане на съответна схема. Знае опита във Франция, знае опита и в други държави членки. Мисля, че е необходимо да разгледаме подробно въпроса, когато говорим е, за бялата книга подробно защото е, хората наистина не познават опита в различните държави членки. Ние можем да свършим тази работа. Председателката няма да влизаме в подробности по този въпрос. Сега с госпожа Берес. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Е, това тук е ориентационен дебат. Европейския парламент иска да отправи към вас едно послание, но междувременно светът се движи. И въпросът е, за пенсиите и друга да се поставя. Е, тук се говори за проекта на пакта на конкурентоспособности за един на пенсионна възраст в Европа 67 години. Така ли ще градим социална Европа? Ще я градим против народите ли? Не това искаме. В доклада на госпожа Олмен Райтен ни даваме и други насоки по много въпроси и бихме искали Европейската комисия да ги вземе предвид, когато изготвяте бялата книга. Особено е важно да обърнете внимание на въпроса за разликите между двата пола, нещо, което не сте осветлили достатъчно в Зелената книга. Значи, единственият начин да се уреди въпроса с пенсиите е да се даде предимство на заетостта. А преди да увеличим пенсионната възраст, трябва да имаме предвид реалната възраст. Госпожа Омен Райтен е, има е, и някои предложения, които са противни на позициите на е, френските социалисти и за това не можем да ги приемем. А именно, че трябва да се вземе предвид автоматично при някои въпроси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 Госпожо председател, госпожи и господа, според мен трябва да сме наясно, че в трудовия си живот а, е, хората създават а, е, е, блага и а, са в правото си да очакват стабилно и сигурно пенсиониране. Особено в периода на економическата и финансова криза, в която живеем. Като имаме предвид големите колебания на борсовите пазари, би било нелепо да оставим финансовите спекуланти да губят пари, които са вложили, а те са си източник пенсионните системи. Много важно е бюджетите да бъдат оздравени и да се води борба с бедността, а това ще се постигне само ако имаме сигурни пенсионни системи. Благодаря, господин Обермайер. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо, искаме да се е, промени периода. Така че, имайки предвид е, Факт е, че повече ще бъде групата на хората над 55 години и плюс. Е, необходимо е да наблюдаваме различно разположение. Е, освен това е необходимо да имаме и политика, която е благосклонно настроена е, към семейството. Необходимо е да се преразглеждат вноските, които именно семейството ще покрива, така че в крайна сметка това да не бъде а, е, голяма тежест за тях. Освен това е необходимо а, е, хората да продължават а, е, трудовата си заетост максимално дълго време. По-нататък. А, Наистина, иммиграцията е един аспект, с който може да се подобри положението, но тя също застрашава. Благодаря сега господин Ласло Ишка. Zmiany demograficzne. Госпожа Язловецка. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа. Демократи... Демографските а, проблеми, намаляващия брой на ражданията, увеличаващия се брой възрастни хора. Всичко това поставя под голям натиск системата на публичните финанси. Системата на пенсии би трябвало да гарантира достоен приход. Е, разбира се, е, пенсионното дело е от компетентността на държавите членки и реформата му е много продължителен и скъп процес. Съветът и комисията както и държавите членки, трябва да уверят европейските граждани, че тези допълнителни разходи, които се налагат, ще бъдат поети. Иначе е, държавите членки няма да искат да ги поемат. Е, второ, за да осигурим пенсионните системи, трябва да диверсифицираме източниците на приходи и да използваме обществените финанси и е, конкретните пенсионни механизми. За осигуряване на тяхната стабилност би трябвало да се осигури и стабилно развитие на пазара на труда. Трябва да се предвиди законно установена пенсионна възраст и да се помисли за нейното увеличаване. Това е естествена последица от факта, че днес европейците живеят по-дълго. Необходимо обаче да предвидим адекватни реформи на заедостта, въобще на труда, на здравеопазването. Искам да благодаря на госпожа докладчика за нейното сътрудничество и усилия да работи съвместно с останалите. Господин Готиерес, мисля, че гръбнакът на европейските пенсионни системи е осигуряването им от обществения сектор и така би трябвало да бъде. Това е израз на социалната солидарност, на сближаването. Трябва да бъдат гарантирани пенсиите на гражданите по един устойчив и безопасен начин. Около 20% се обесцениха пенсиите и този процес не бива да продължи устойчивостта на пенсионните системи има първостепенно значение. За целта ни е необходима амбициозна политика, за да се е, справим с намаляващата ръждаемост – със структурата на безработицата и за да гарантираме устойчивост на нашите пенсионни системи. Също така, мисля, че е неуместно да се предлагат слаби мерки за борба с финансовата спекулация. Най-важен е достойния живот на старини на гражданите. Госпожа Гин. Благодаря на госпожа Медройтен за наистина изключително големите усилия за този чудесен доклад. Наистина пенсионната дейност е пълна отговорност на държавите членки. И е, добре е, че ние отрекохме системата за минимална пенсия за Европа. Това е във връзка и с директивите платежоспособност. Е, важно е да се разбере, че държавите членки са отговорни, но какво можем ние да направим на общностно ниво? Можем да споделяме добрите практики. Е, директивата от 2000 години за заетост е, гласи да няма дискриминация въз основа възраст. И се радвам, че това е включено в е, доклада. По отношение на възрастта за пенсиониране. Това е възрастта, в която наистина имате пенсионни права, но същевременно е необходимо да се премахне задължителното пенсиониране, така че хората, които искат да продължат да работят, да могат да направят това. Това не беше в доклада. Господин Карнох сега има думата. Votre micro, oui. Микрофон, ако обичате. Важена пани председайци, дами и панове. Госпожо председател, госпожи и господа, искам да благодаря и да поздравя докладчика за прекрасната и работа е, по е, стотиците внесени изменения. Въпреки, че докладът няма законодателен характер, той има голямо значение за бъдещето на социалните системи в държавите членки на Европейския съюз. Основните заключения, които подкрепяме, са следните. Решенията за пенсионните системи са политически. Тоест, те изключително са от компетентността на държавите членки. Необходимо е, е пенсионната възраст да бъде увеличена – Единственият източник на ръст в Европейския съюз през едните години ще бъде увеличаването на производителността. Би трябвало работниците да бъдат подкрепяни чрез по-голяма гъвкавост в трудовите правоотношения и чрез подходящо устроени пенсионни системи. Не е уместно да има пенсионна система на общо европейско ниво. Не подкрепяме хармонизирането на пенсионната възраст на общо европейско ниво, нито провеждането на връзка между пенсионната възраст и продължителността на живота. Трябва да се знае кое е подходящо за европейското ниво. Subsidiariteit, een zaak van de lidstaat zelf en zo. Госпожа е, Лиотар, субсидиарността е принцип, който трябва да бъде прилаган. И госпожа докладчикът е, го каза и го повтори нееднократно. Е, той се прилага по отношение на пенсионната политика. И имам обаче чувството, че някои предложения не са възприяти в Зелената книга. Доклад докладчикът, като каза, че зелената книга е нещо а, положително, щях да падна от стола си. А, субсидиарността увеличава броя на инициативите, а, свързани а, а, с реформата на пенсионното дело, а, минималната пенсия, пенсионната възраст, увеличаването на конкурентоспособността, субсидиарността. Да, това е приемлив принцип, но тук не става дума само за субсидиарност. Ние искаме устойчиви пенсионни системи. Може би участието на Европейския съюз не е уместно мисля, е, че не е редно е, да се дава предимство на пазара, така както го прави докладчика. Господин Каза. Благодаря. Искам да поздравя колегата за забележителната работа по доклада. В доклада се подчертава, че особено уязвими стават европейските граждани по отношение на пенсионните системи и за това социално-осигурителните системи трябва да бъдат силни и да гарантират сигурност на застаряващото европейско население, да гарантират и независим економически живот. Адекватността означава да се удовлетворят подребностите на гражданите, за да могат те да водят достоен живот. В съответствие с националните особености, разбира се, на всяка държава членка, като се прилага принципът на субсидиарност. Подкрепям призива на комисията да се споделя опит и добра практика, за да се разработят общи е, насоки – пенсионната система всяка държава членка е много важна за всяка държава. Най-вече в трудните времена, в които живеем. В контекста на економическото управление. Благодаря, госпожа Гьонц. Благодаря, госпожо председател. Вярвам, че е много важно да имаме максимално възможната координация на общностно ниво по отношение на пенсионното дело. Е, в противен случай е, нещата ще бъдат е, в различна светлина, а пък ние имаме изисквания към това възрастните хора да могат да водят своя достоен живот. Разбира се, държавите членки ще взимат решение по отношение на промените. Необходимо е винаги водещ принцип да бъде устойчивостта на пенсионната система, която се води с, в диалог с партньорите, социалните партньори. Необходимо е да се уведомяват гражданите как ще се осъществяват планираните промени. Необходимо е да се взимат информирано решение и а, е, да се работи в името на гражданите. Благодаря, госпожа Форд. Когато Бисмарк в въвежда пенсионната система през 1885 година, само 45 години е продължителността на живота. Днес условията са съвсем различни. Различни са условията в отделните държави членки, които трябва да носят отговорността за вътрешно-политическите си реформи. Устойчивата пенсионна система изисква устойчива, устойчиво обществено финансиране. В доклада ясно се казва, не може да има общо хармонизирано на европейско ниво равнище на пенсиите или пенсионна възраст. Има разлики между отделните работодатели и отделните отделните държави членки. Необходимо е да се стимулира преносимостта на пенсиите. Да, необходимо е да имаме сигурни пенсии, но инвестирането на капиталите трябва да бъде интелигентно. В крайна сметка, разходите за реформите падат върху потребителя, в този случай възрастните. 30. Служа Морен Шартие, една минута и половина. Благодаря госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че кризата и демографията добре се съчетаха, за да вземем в ръце най-сетне проблема за пенсиите във всички държави членки на Европейския съюз. По отношение на тази работа искам най-напред да отправя поздравления за нещо. За е, консултациите. Е, комисарят Шандор е, каза, че е председателствал консултативната работа по Зелената книга, но много се радвам, че имаше такава работа, извършена и от Рия Омен Райтен. Консултация, съгласуване в името на изготвяне на доклада. Бих настояла върху три пункта. Три пункта, които задължително трябва да вземем предвид за да е, решим успешно проблема за платежоспособността на пенсионните системи. Първият пункт е равнопоставеността. Неравнопоставеността превръща в жертви жените, когато те се пенсионират, защото неравенствата по време на кариерата дават е, като резултат неравенства и при пенсионирането. Второ, господин комисар, госпожо докладчик, необходимо е тъй наречените реверсивни пенсии да бъдат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 цяло поколение жени, които не са работили в активния си трудов живот и единственото им спасение е да има минимален размер на пенсиите. Освен това, би трябвало да бъдат привлечени младите поколения на пазара на труда. Те, когато навлизат обаче, ще понесат многобройни тежести. Те носят собствената си тежест, тежестта на децата, които издържат тежестта на възрастните родители, които издържат. Всичко това трябва да бъде взето предвид, когато реформираме пенсионните системи. Благодаря сега госпожа Стайнрук. Една минута. Госпожи и господа, пенсиите са съществена предпоставка за заможен живот на старини, но от тук проистича необходимостта от достойни работни места. Ефтиният труд означава ниски пенсии и бедност. Поради тази причина хората трудно свързват двата края още когато работят, а това става почти невъзможно след като си пенсионират. Когато говорим за европейски пенсии, не бива да забравяме, че тези а, пенсии трябва да осигуряват достоен живот. Не можем да оставим всичко на държавите а, членки. Колегата Томас Ман по-подробно засегна а, системата на корпоративно пенсионно осигуряване в Германия. Мисля, че а, неговите изводи заслужават а, внимание. Разработили сме редица предложения за изменения и смятаме, че националните особености трябва да бъдат отчетени и да не бъдат изоставени на произвола на съдбата пенсионерите. Благодаря, господин Столожан. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да се покажем реалисти и да признаем, че съществуващите пенсионни системи се базират върху прехвърлянето на ресурси от едно поколение към други. Тези системи не са економически жизнеспособни. Следователно, те трябва да бъдат субсидирани с обществени средства, за да могат да оцелеят. Застаряването на населението растящата подвижност на работната сила само задълбочават да дефицитите в тези съществуващи пенсионни системи. Предложените мерки увеличаване на законоустановената пенсионна възраст, увеличаване на вноските, имат своите предели. Те са ограничени. И има обществена съпротива а, срещу тях, а, която само ще задълбочи проблемите. Освен това, трябва да признаем, че трябва да се премине към а, пенсионни системи, при които активните а, хора а, сами изграждат пенсионните си средства и фондове. Сега господин Къса, една минута и 30 секунди. az európai unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékossággal él. Европейският съюз вече работи е, доста години по отношение на хора в неравностойно положение. Когато става въпрос за пенсионните системи, е, в тази група попадат наистина и е, хората, които са с увреждания, но те не, не получават добро покритие всъщност. Необходимо е да се разгледа системата е, за пенсионно осигуряване на хората с увреждания. Това е изключително важно за държави от Централна и Източна Европа. Самите основания на пенсионната система в някои тези държави е разклатена и това на практика е в противовес на стратегия 2020 когато става дума за системи и решения, отговарящи на конкретните потребности. Така ще бъде възможно да се предаде, да предостави възможност на тези хора да участват и на пазара на труда. Ние ще трябва да видим наставане на една промяна имайки предвид е, увеличаването на пенсионарите, а намаляването на хората в трудоспособна дейност. Е, необходимо е да се отчете и групата на хората с увреждания. Напълно подкрепям идеята на докладчицата – а, по отношение на казаното за хора с увреждане. 50 милиона, 41% от тях обаче имат работа. Трябва да направим нещо и за останалите 59%. А сега господин Попакис. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика, защото тя се е постарала да уравновеси финансовата устойчивост – със социалната справедливост на пенсионните системи. При висока безработица, либерализация на пазарите, намаляване на заплатите, демографски проблеми. Много важно е да бъдат устойчиви пенсионните системи. Това е предизвикателство за всички държави членки. Първият стълб – Държавният се основава на разходно-покривната система. Това е единствената гаранция за осигуряване на адекватни доходи. Не бива първия стълб да се измества от втория или третия, защото до него трябва да има достъп всички, той трябва да е безопасен и да се подчинява на ясни и строги правила. Увеличава се средната продължителност на живота, хората а, имат повече от едно работно място, но това не означава, че ще трябва да се вземат погрешни решения, които ще влушат условията на труда и жизнените параметри. Необходими са предпазни клаузи, което не означава да бъдат изхвърлени от пазара на труда а, прекалено много хора, въпреки безработицата. Благодаря. Сега с привличане на вниманието на председателя започваме процедурата изоставаме в графика. Загубихме половин час от времето предвидено за въпроси към комисията. 16 души са се записали тук, но мога да дам думата само на петима, защото имаме много важен доклад по фалшифицираните лекарствени продукти и ще се постарая да бъда справедлива. Господин Рубик от НП първо. Той си е тръгнал, добре или зле за него, не зная, но тъй като не е тук, госпожа Лукашевска. Госпожо председател, дискусиите, водени в някои държави членки на Съюза по въпроса за пенсиите и социалните емоции, които ги съпровождат, показват доколко тази тежка материя вълнува хората. Не можем да приемем един, е, една единна пенсионна възраст, валидна във всички страни, но в тези тежки критични времена реформата на пенсионното дело е неизбежна. Много държави имат проблем с растящите разходи за пенсионното дело и това поставя под въпрос основният принцип на пенсионните системи е, – солидарността между поколенията. Пенсиите трябва да бъдат сигурни и същевременно да отразяват нашите заплати, техния размер. Искам да ви обърна внимание върху неравенството между мъжете и жените. Ниските заплати на жените са причина за техните ниски пенсии. Госпожа Плюмб. Тук ли е тя? Давам ви думата. Госпожо председател, господин комисар, искам да се спра на факта, че в самото начало на този дебат е, комисарят е, спомена успеха на европейския социален модел. Е, Част от този успех се изразява в равенството на мъжете и жените. Надявам се, че този доклад ще се умее да излъчи ясно послание, що се отнася до интегрирането на равните шансове в надлежните пенсионни системи. Искам да поставя ударението върху три аспекта. Би трябвало да бъде оценен но отражението върху обществото на мерките за признаване на работата полагана в дума. Това трябва да бъде предмет на необходимите финансови оценки. говори се за а, а, заличаване на а, една от алинеите на член 5 на директива 113 от 2004 година е източник на дискриминация. Благодаря. Пенсионната система на практика подкупава Европейския съюз. Необходимо е наистина държавите да дадат възможност гражданите да имат възможност, възможно най-висок стандарт, стандарт на пенсиониране. Трябва да вземем решение по отношение на система за а, следене развитието на тази пенсионна система по адекватен начин. Само така ще можем да помогнем да се премине към един по-взаимен модел по отношение на застрахователните компании към от годината 2013, за да може да се разреши проблема. Това не е само економически проблем. Говорим за живота на хората – и трябва да помним, че е необходимо да създадем почтена, достойна система, която ще гарантира достойния живот на хората. Освен това, работещите в различни страни трябва да носят със себе си пенсионните права, за да може след това да имат право на тях, независимо къде ще се пенсионират. Благодаря. Госпожа Штрюде, една минута. Благодаря, госпожо председател господин комисар. Разумно ли е, е да се е, съставя бяла книга и да се изчаква тази процедура, вместо е, да се действа незабавно? Според мен, Законоустановената пенсионна възраст е специфичен въпрос – и комисията може да предприеме мерки за контрол, които да подобрят състоянието на пенсионните системи и те да бъдат по-устойчиви. На второ място искам да се спра на преносимостта на фирмените пенсии. На фона на новата директива въпросът става все по-неотложен, защото мобилните работници губят пенсионно осигуряване. С бялата книга само ще се забавим. Благодаря. Господин Рубик има думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Във времето на економическа криза и имайки предвид е, застаряването на населението, знаем, че бюджетите намаляват. Броят на пенсионерите расте и това подкопава устойчивостта на пенсионната система. Следователно, трябва да я приспособим към сегашните ни предизвикателства. Съгласен съм с господин комисаря, който говори за повече работа по отношение развитие на тези насоки и документ. Обаче, според мен, трябва да създадем един социален фонд, който а, прилича на кохезионния фонд, за да можем да подпомагаме пенсионерите във всички държави членки, където има ниски доходи и където държавният бюджет не може да гарантира а, достойни доходи за а, възрастните хора. Благодаря. И така, трябва да напредне малко повече. Ще дам думата на комисаря, е, който да реагира на всички направени изказвания. Благодаря. Госпожо председател, е, искам още веднъж да отправя поздравления към всички комисии, участвали в дискусиите и в изготвянето на доклада. Разбирам, че е много трудно да бъдат съчетани е, позициите е, израз на толкова различни политически е, виждания. Но все пак е, препоръките в доклада се радват на широка подкрепа. Това е ясно послание към комисията, която ще работи по нататъка по Бялата книга. Разбира се, през следващите месеци ще привлечем парламента в тази работа. През втората половина на 2011 година очаквам да излезем с бяла книга, която вече споменах. Е, и тя ще бъде придружена от надлежната оценка на въздействието Надяваме се, че всички заинтересовани структури и субекти ще участват в този дебат. Групата на комисията по пенсиите миналата седмица разисква различните политически варианти за актуализиране на европейската пенсионна уредба. Бе постигнато съгласие, че и за бъдеще трябва да запазим холистичния подход към пенсионните реформи. В тези рамки трябва да продължим диалога с заинтересованите, трябва да помислим за нови нормотворчески инициативи, например например във връзка с преносимостта на пенсионните права и е, защитата на платежоспособността, а може да се помисли и за другите и наречени меки форми на регулиране, като етични кодекси. Е, да, е, в Бялата книга много по-задълбочено ще обсъдим и въпроса за разликите между двата пола. Същевременно ще а, гарантираме, защото бялата и зелената книга да не се сблъскат с други летящи обекти в европейското небе. А, ще помислим специално за а, а, това дали е необходимо да се възприема еднаква пенсионна възраст в целия Европейски съюз. Разнообразието е ключ към нашия успех и освен това трябва да вземем предвид съществуващите разлики. Трябва да признаем, че реформите крият нови рискове, защото бъдещите пенсии стават зависими от развитието в дългосрочен план на пенсион, на, на пазара на труда и на финансовите пазари. Това това а, а, има своите последици а, за младите хора, а, за а, хората с увреждания и увеличаване стабилността на финансовите системи. Почитаеми евродепутати, очаквам да продължим по-нататък работата си съвместно с Европейския парламент и неговите комисии по тази важна тема. Благодаря ви. Председателят и сега в заключение давам думата на госпожа Умен Райтен, докладчик. Ik wil de gelegenheid baat nemen Използвам този случай да е, цитираме Георг Гутас Матера. Всъщност не знае къде е той. Е, и ня... Той и някои други колеги направиха изявления, които не разбрах напълно. Е, в частност бе казано, че искаме всичко да решим е, на общо европейско ниво. Не е вярно! Не е вярно! Субсидиарността остава приложим европейски принцип. Е, вярно е, имаме проблеми е, с економическото управление. Това, което ние искаме, е всеки, всеки, който работи, да има съпричастност към това економическо управление. Казва се, че е, в някои е, държави членки е, хората така са поставени в непривилегировано положение, тъй като държавите се занимават само единствено със своите собствени системи на пенсиониране някои а, колеги ме кара да мисля, че а, не са прочели доклада. А, Георг Матерас господин Кели, е, Джин Ламберт. Е, това са колеги, пък на които искам да благодаря. Искам да благодаря на контрадокладчиците, на всички, които допринесоха за редактирането на текста на доклада. Мисля, че направихме задълбочен анализ. Това бе необходимо. Естествено, е, че въпросът е деликатен. Има деликатни проблеми, които са свързани с компетентността на държавите членки, но съм сигурна, че господин комисар, вие и комисията като цяло ще свършите необходимото, за да постигне успех зелената, а по-късно и бялата книга. Зная, че темата е трудна, но се надявам да имаме повод по-късно да кажем добре, добро е това, което завършва добре. Благодаря. Утре на обяд ще гласуваме. Припомням на унези, които не можаха да се изкажат, че ако желаят, могат предвидено